Следващата точка от дневния ред е доклада на Фигурейро относно упълномощаване за ратифициране на Конвенцията за условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда. Давам думата първо на докладчика госпожа Фигурейро. Президент. Благодаря много, госпожо председател членовете, господин комисар, уважаеми колеги. Време е да приемем Конвенция 188 на Международната организация на труда, която определя международни минимални стандарти, които трябва да се спазват по цял свят по отношение на труда в сектора на риболова. Всъщност морските конвенции не бяха приети в всеобщ план. Тази конкретна конвенция от 2007 година и определя условия на труд в сектора на риболова трябва да се гарантират прилични условия на труд в риболова. Тук се регулират теми, като например колко работника да работят на борда на един плавателен съд, как да се набира екипаж, как да се решават въпросите на здравното и социалното осигуряване. Много са хората, които от много време очакват да се приеме тази конвенция на Международната организация на труда. Това е важно, защото е нужно да възвисим а, уважението към тази професия, която се практикува от милиони по света. 2003 година МОД започна да актуализира правилата за риболова с цел да се даде световна защита на заетите в риболова поради спецификата на условията на труд и живот на тези хора. Това означава, че те се нуждаят от специална защита. Много са трудовите злополуки, довели до смъртен изход, често в случай на неспазване на хигиената на труда и на експлоатация. Необходимо е да се гарантират, примерно, медицински прегледи, добри условия за изхранване и, и настаняване на екипажа на борда. Това са правила от 1999 година. а, отрасълът на риболова бе изключен от приложното поле на общите правила на МОД в това отношение. За това е важно за предпочитане преди 2012 година да ратифицираме тази конвенция тъй като след като а, тази конвенция бъде ратифицирана от а, 10 от общо 100, от 100 от 180 а, държави страни по а, конвенцията за МОД, а, от които 10 трябва да бъдат крайбрежни страни, тя ще влезе в сила. Искам а, да а, благодаря на докладчика Сянка от Комисията по рибарството и да призова за вашият глас за скорочната ратификация на конвенцията. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на комисаря Спидла. Vážený пане председа, vážené пани poslankyně, vážené... Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, рибарството е сред най-силно глобализираните професионални дейности. 30 милиона работят в този отрасъл и са пряко засегнати не само от глобализацията, но и от опасността от злополуки и изход фатален в някой от тях. Според статистиката на МОД, рибарството е, е сред най-опасните професии в света. Всички европейски институции подкрепят инициативата за утвърждаване на достоинството на рибарския труд и важен елемент от доклада ни от 2004 година за достойните условия на труд е и разработването на международни трудови стандарти, медицинското обслужване и законовите гаранции. Всичко това обаче може да се постигне, ако стандартите се спазват на глобално ниво. Държавите членки на Европейския съюз членуват е, и в Международната организация на труда и дават важен принос към разработването на редица конвенции, включително и на тази, която обсъждаме тук, с минимални стандарти за осигуряване на достойни условия на труд. Включително чрез проверки, извършвани в пристанищата. Конвенцията за морски труд беше приета през юни 2007, но комисията разгледа и някои по-дългосрочни предложения за сектора на рибарството, за да се гарантира равнопоставеност в условията на е, труд, както и минимална възраст за приемане на работа, настаняване на борда, трудовите договори на рибарите, въпросите за трудовото им възнаграждение, общественото осигуряване и така нататък. Новата конвенция обхваща и въпросите за координацията в тази област, съветът може да вземе съответното решение по този въпрос, а не комисията. Има други области, в които има споделени правомощия на съвета, комисията и държавите членки. Изразява се надеждата конвенцията да се превърне в ефикасен правен инструмент, който ще даде възможност на държавите е, членки да е, депозират ратификационните инструменти в възможно най-кратък срок, така че 2012 година през декември да може да е, влезе в сила конвенцията, като успоредно, разбира се, ние ще следим е, темповете на ратифициране. Благодаря сега първо господин Брагето от името на НП 3 минути. Благодаря, госпожа председател, уважаеми колеги, господин комисар. Както е известно и както беше казано и тази вечер, Риболовният сектор се счита от МОД като един от най-опасните сектори за работа. Има 27 хиляди злополуки ежегодно, така че това е сектор, който изисква регламентиране, международни норми, за да се гарантира достатъчна защита, когато става дума за условията на труд, на рибарите, които често са подложени на експлоатация. За това конвенция 188 е особено важна за гарантирането на добри условия за труд, както и равноправни условия на конкуренция. Гарантира достойни условия на труд, условия за почивка, също условия свързани с а, набирането на екипажи, въпроси свързани а, с а, заплащането на труда. Ясно е, че има доста сходство на мненията, но искам да почерта, подчертая колко важно е държавите членки бързо да ратифицират конвенцията, за да може да влезе в сила в най-скоро време. От името на групата на социалистите, господин Дероса, за 3 минути. Благодаря много, госпожо председател, господин комисар, колеги. Много се радвам на възможността да говоря по тази тема тази вечер, а, защото Обеден съм, професията на рибарите е сред най-опасните в света. Не минава година без да се случи рибарски съд да излезе в морето и да не се върне или пък рибар да пострада като социален министр в Ирландия, аз бях натоварен с задачата да видим как може да се гарантира спазването на правата на хората, които работят в риболова. Разликата между тези, които работят като обикновени работници по отношение на плащането на данъците и социалните осигуровки с един боцман или капитан на кораб, който ръководи своя екипаж и разделя улова си с него. Трудно е да се реши този въпрос, тъй като той е изключително сложен в качеството си на министър. Аз успях да намеря текст в европейското законодателство, който решаваше въпроса за кратко, но в, за съжаление в последствие бе установено, след като текста бе оспорен, че той е, не се прилага към а, съответните въпроси. Именно за това е, не е нужно да казвам колко е важно да гарантираме тези въпроси на безопасността, осигуряването на храна и настаняване, минималното заплащане и други трудови права, които трябва да се прилагат, задълженията на кръвособствениците и на капитаните е, за е, внасянето на дължимите социални осигуровки и така нататък. За съжаление, в тази област нещата не се развиващо обещаващо като цяло. И за това, ако успеем в максимално кратки срокове да стигнем до ратификация на тази конвенция мисля, че успехът ще бъде много добър и 2012 година е твърде далеч да чакаме. Благодаря. Госпожа Синат, две минути. Много важно е, е за рибарите да имат здравословни и безопасни условия на, труд, още повече като имаме предвид колко Тежък е трудът на рибарите и рибарките, които чрез него издържат семействата си. Това е един поминък от жизнено значение за крайбрежните общности. В моя избирателен район те се борят с големи трудности. Ратифицирането на конвенция 188 на Международната организация на труда ще разшири регулирането в тази област и ще преодолее съществуващите препятствия, макар и е, да не може във всички случаи да постигне пълна равнопоставеност. Една кенийска е, делегация ни разказа за японски риболовни е, кораби, които търсят своя улов в техните води уловената там риба не от полза за Африка, макар и уловена в африкански териториални води. Тази риба се продава на международните пазари на цени, които се мерят с европейските, включително ирландските. Големи са затрудненията във връзка с трудовите възнаграждения, социалните осигуровки. Затова ратифицирането на конвенция 188 ще подобри положението и я приветствам, призовавам за ратифициране на тази конвенция, която ще продължи да осигурява като по-нататъшен поминък на редица местни общности е, риболовът. Надявам се, че това ще се случи. Благодаря. Сега господин Мартинес, две минути. Госпожа председател, господин комисар, устойчивото управление на рибното стопанство изисква да се спазват нормите за риболов, както и условията на труд на рибарите, които имат една от най-трудните професии в света. Двадесет и четири хиляди души загиват в морето ежегодно риболова е глобализиран. Затова е необходимо да се регламентира в международен план труда на рибарите. Навършват се 50 години от първата конвенция на МОД в областта на рибарството. Тази а, конвенция изменя някои от съществуващите до сега и трябва да бъде ратифицирана максимално скоро. Много е важно да се а, споделят а, усилията в а, осигуряването на добри условия на труд на рибарите, които често са обект на експлоатация Затова тази конвенция е важна за уреждане на условията на труд, на тяхното заплащане, здравеопазване, социално осигуряване, създава минимални стандарти за рибарите. Много от а, рибарите се ползват вече от а, такива условия, но за повечето от рибарите това е стъпка напред. В лично качество госпожа Панайотополос за 3 минути. Много благодаря, госпожо председател. Според мен ратификацията на тази конвенция е акт от особена важност. Това се обосновава от подкрепата на Европейския парламент. Аз съм убедена, че предложението ще бъде подкрепено единодушно. Така ние работим по осъществяването на дневния ред за достойния труд. Тази конвенция работи именно в тази посока, защото секторът на риболова не беше обхванат от а, морските конвенции на МОД до сега в своята цялост, както и други депутати посочиха, минимални са стандартите, които се спазват навсякъде. Предполагам, че всички държави членки на Европейския съюз ще ратифицират конвенцията и то преди 2012 година. Някои от тях вече са го сторили. И щом а, броя достигне нужното ниво, а, конвенцията ще влезе в сила. Така ще бъдем много горди от постигнатото ще се радваме рибарите в нашите крайбрежни зони да се ползват от правната и защита. Знаем, че условията не са еднакви навсякъде но е важно единодушно да подкрепим сектора на риболова. Така Европейският парламент подкрепи, например, защитата на правата на жените заети в рибното стопанство. Важно е да подкрепеме жените, които пряко или непряко работят в отрасъла на риболова и рибното стопанство, защото жените в крайбрежните райони често са в много по-лошо положение а, преди да се приемат съответните нормативни защити. Затова убедена съм, ние ще подкрепим и местната култура на нашите крайбрежни райони, където хората разчитат на риболова като основен поминък. Много са областите, които се нуждаят от защита, но това е една област, където ние успяхме да постигнем успех и за това съм убедена, че ще се ратифицира конвенцията. Важно е да отчитаме различните обстоятелства да се включи, например, по-нататък повече внимание към обучението в риболова. Благодаря сега госпожа Ройтер като част от, от процедурата за привличане на поглед на председателя. Благодаря ви. Господин комисар, също е, както останалите колеги, смятам, че е много важно да се приемат е, стандарти за достойни условия на труд в областта на рибарството. Недопустимо е 21 век е, те да работят понякога при робски условия в Европейския съюз. За това е изключително важно държавата, работодателите и работниците да приемат едни стандарти за целия сектор. Много а, важно е това а, във връзка с настаняването на екипажи на борда, минималната възраст за приемане на работа, медицинския преглед на рибарите и така нататък. Съществуващите конвенции създават благоприятни условия, но а, а сега се прави важен принос. Вярно е, че моята родина няма излаз на море, но аз много добре разбирам колко важна е бързата ратификация на конвенцията. Е, не само за рибарството, но и за всички останали сектори. Господин Казага. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желал да се присъединя към тези, които се изказаха, да поздравя докладчика и комисаря, които приветстваха тази конвенция на МОД, конвенция 188. Тъй като един нерегулиран пазар води до създаването на вредни условия за рибарите, за жените заети в сектора на рибарството. Но нека да не спираме до ратификацията само на тази конвенция. Нека да поставим защитата на рибарите в центъра на общата политика по рибарство. Давам думата сега на комисаря Шпидла за отговор. Госпожо председател, дами и господа, с ваше позволение ще отбележа само, че за мен е огромно удоволствие е, да изслушам доводите, които прозвучаха в залата тази вечер. Всички тези доводи подкрепят значението на конвенцията, която е обект на дебата ни. Много са различията във вижданията, много са доводите за, много са доводите, които подчертават значението на конвенцията за рибарите, които, както казахте, са над, възлизат над 30 милиона души. Дами и господа, смятам, че процедурата за приемането на документа е доста а, ясна и проста. Сега политическите ни усилия трябва да се насочат към ратифицирането на конвенцията. Имаме абсолютен крайен срок поставен, а, но ако успеем да ратифицираме конвенцията преди това, още по-добре. Благодаря на докладчика и на всички депутати, които подкрепят това предложение. Благодаря сега е, госпожа Фигередо като докладчик. Имате думата отново. Благодаря. Благодаря на а, е, комисаря, благодаря на всички колеги, които подкрепят ратификацията на конвенцията утре докладът е, ще бъде прият от Европейския парламент, което ще създаде всички необходими условия за ратифицирането на конвенция 188 и то експедитивно от държавите членки. Така че да може да влезе колкото е възможно по-бързо в сила и във всички случаи не по-късно 2012 година. Това ще бъде основен принос за гарантиране на световни минимални стандарти, по-висока степен на безопасност и намаляване на злополуките и смъртните случаи в сектора на рибарството. Много важна е конвенцията също така да признае достоинството на рибарския труд. Благодаря, благодаря, приключваме разискванията. Гласуването ще бъде утре. И е, следващото заседание е утре, 14 януари, от 9 часа сутринта до 1 е, часа след обяд. След това от 3 е, до 7 и после от 9 до полунощ. Можете да видите в интернет публикувания дневен ред. Обявявам заседанието за закрито.